witam ponownie. kolejny punkt porządku obrad brzmi отново ви приветствам с добре дошли в тази зала. Следващата точка от дневния ред е, изявление на заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност по положението в бивша Югославска република Македония. От името на е, заместник председателя на комисията и върховен представител давам думата на господин комисар.